Thank you. Grazie. И така, колеги, пристъпваме към обяснение на вота. Е, е, започваме с е, обяснение по вота на господин Лайтфри. Е, за сигурността на въздухоплаването. Е, И двама души са поискали думата. Госпожа Обие, ако е тук, е първа в списъка. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, толкова много шум има в залата, че не можах да разбера, че ми давате думата, но е, след е, исканията на парламента комисията най-после представи правилника за застраховките. Аз е, лично е, подкрепих е, тази резолюция, защото е много важно за пътниците правилата да бъдат прозрачни и сигурни. Освен това, трябва да се гарантира, че тези суми се използват само в случай на происшествие. Колеги, казва председателя, трябва да продължим да работим. Ако обичате, вземете местата си. Е, спокойно. Тези от вас, които имате някаква работа извън залата, а, а, ако обичат да напуснат, а, е, за да можем да продължим, за да можем да продължим а, е, спокойно. Сега давам думата на господин Пашка сега. Благодаря ви е, за дадената ми дума, господин председател. Е, колеги, аз мисля, че е правилно, че Европейската комисия и Европейския парламент се взеха с въпроса за прозрачността при финансирането на сигурността на въздухоплаването. Въпреки това, аз трябва да кажа, че начина по който е, в момента агенциите изпълняват тези свои задължения е неподходящ. Необходими са средства на Европейския съюз е, за развитие на собствената си економика, но и за създаването на нови агенции. И мисля, че ако се създадат нови агенции, ще се е, пилеят парите на дънакоплатците. Благодаря. Следващия е господин Либерацки. Благодаря, господин председателю. Е, искам да изразя моето задоволство за това, че аз гласувах за този доклад. Доклада свързан с резервните части в автомобилостроенето. В последната секунда беше прият този доклад, но аз смятам, че по този начин ам, ще подкрепим нашите граждани и те ще получат по-изгодни условия. Благодаря. Някой друг иска ли да се обясни своя вод по доклада на господин Лейхфрид? Ако не е такъв случай. Нека продължиме с доклада Симсън. Става дума за европейските тра... трансевропейските мрежи. Господин Канциан, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че вчера Бяхме прави да приключим с първото четене по повод транс, трансевропейските мрежи. Сега имаме един консолидиран текст, една кодификация и препрографирането на тези мрежи в следващите 10 години в момента е на ход. Трябва да рационализираме тези мрежи, да ги опростиме, за да можем да получим истинска оперативна съместимост между отделните мрежи. Предвид економическата криза, в която се намира Европа, трябва да предвидиме и оперативната фаза, функционалната фаза. Не да разглеждаме само бюджетните, паричните аспекти. Трябва тези мрежи да бъдат спешно пуснати в действие и ние трябва да предприемем необходимите мерки за това. Благодаря ви. Друг по доклада Симпсън? Няма друг. Така, минаваме господин, доклада на господин Кирилов. Е, Европейския социален фонд и фонда за сближаване. Госпожа Овир, имате думата. õigusakti muutmise poolt sest muudatus Господин е, председател, аз подкрепих е, и гласувах за този доклад, тъй като той ще ни даде възможност да постигнем целите, които сме си поставили през 2008 година. Смятаме, че упростяването ще спомогне на регионите и ще даде нов тласък на економическия растеж. Е, този подобно действие също така ще се отрази много добре на малките и средни предприятия. Става дума за едно опростяване, което има практически аспект и при всички случаи ще се отрази положително и на прилагането на програмата и за бъдата. Госпожа Марконайте Макулиене. Dėkui, ponas pirmininkė. Nemažai valstybių šio. Много държави членки претърпяха огромни загуби по време на економическата криза. В много държави членки економиката спадна с 10% последиците за старите, за новите държави членки са тежки и заради това трябва е, структурните фондове да бъдат използвани по предназначение. Чрез този инструмент може бързо да се възстанови економиката на е, старите и на новите държави членки. Поради това е необходимо да се упростят правилата за отпускането им и така ще се преодолеят по-лесно економическите проблеми на държавите членки. Господин Антониоци има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионния фонд се оказаха изключително полезни инструменти за териториалното развитие и за справяне с последиците от економическата криза, е, която е, от известно време се отразява на конюнктурата в Европа и в света като цяло. Ние сме за упростяването на процедурата за отпускането на фондовете и за изплащането на средствата на бенефициентите. Аз съм за това предварителното финансиране за 2010 година да се увеличи. Особено за страните, които са най-пострадали от економическата криза. Благодаря ви. Никой друг не иска да вземе думата по този доклад? В такъв случай пристъпваме по доклада на господин Сайер. Господин Антониоци иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах в полза на доклада на колегата Сая. Искам да го поздравя за чудесната работа, която свърши той по тази тема. В Последиците от влизането на Лисабонския договор ще имат голямо въздействие върху делегираните актови, свързаните с тях правомощия. Тези делегирани актове се гарантират при много специални условия, за да може да се извърши демократичен контрол от страна на парламента. Най-вече става въпрос по какъв начин това ще бъде приложено на практика, а именно тази система да има и коригираща функция. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата по този доклад, така че преминаваме към следващата точка. Влизането на сила в договор от Лисабон и неговите последствия. Госпожа Дохарус. Дали е тук? Госпожа Теохарус? Няма ви. Това е последната възможност, няма я. Не виждам и е, други желащи да вземат думата по тази тема. Преминаваме към а, доклада на господин Ван Дален. Госпожа Сависал иска да вземе думата. Госпожа Сависал тук ли е? Няма я. Ако я няма, преминаваме към следващия доклад. Първият оратор е господин Калиновски. Пан Калиновски. Господин Калиновски? Няма го. Госпожа Магинес има думата. Благодаря ви, господин председател. Предполагам, че имам две минути, тъй като преди ще говоря, ще го няма, но ще говоря само едно. Аз изчало подкрепям този доклад, защото е за благосъстоянието на животните, но имам известни резерви. Аз предпочитах да имаме един подход, който да се основава на научни изследвания, а не на емоции. Защото ние в крайна сметка поставяме нашите фармери, нашите производители в неравноправни е, условия. Е, комисията ще отваря нови преговори с трети страни и по този начин поставя а, е, бъдещето на нашите фармери а, на везната и не в най-доброто най-добрите условия. Става дума за производството предимно на говеждо месо. Така че, ако ние не защитиме нашите фармери, ние ще бъдем за бламиране. Благодаря ви, госпожа Гинес. Питър. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Хуманното отношение към животните трябва да бъде хармонизирано и дефинирано на глобално ниво. Ние трябва да изработим а, Извинете, трябва да се спрем с издаването на все нови разпоредби и стандарти. Трябва да си вършим една проверка в рамките на Европейския съюз и да приложим съществуващите разпоредби трябва да се внимава при вноса от трети страни в Европейския съюз да се спазват същите директиви, такива каквито са в действие в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Anybody else on this report? Някой друг иска ли думата по този доклад? Не? Следващата точка. Доклад на госпожа Лафол за промените в климата и селското стопанство. Госпожо Магинес, искате ли думата? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател преди да забравя, аз искам група от посетители от моя избирателен район. Много е важно нашите посетители и граждани да видят как работи парламента, да видят, че сме станали рано тази сутрин. Специално по доклада е, на госпожа Фол, аз мисля, че тази парламент е, чухме, е, че месото не винаги е качествено и това, което трябва да направим във връзка с селското стопанство е да имаме най-добрите технологии за намаление на емисиите от селското стопанство, защото знаем, че трябва като цяло да произвеждаме повече храна, отколкото по-малко и с по-малко ресурси, с по-малко земя, с по-малко вода и освен това под натиска на промените в климата. Това, което ни е необходимо, възможно най-добри научни изследвания, е, трябва да бъдат по-скоро обществено финансирани, за да може е, да е, се произвежда в, при положение, че се спазва околната среда. Благодаря ви, каза председателя. Да, поздравления за вашите посетители. Питър, някой друг? Питър. Господин председател, няколко коментара към доклада. На първо място, селското стопанство не е проблема, а решаването на проблема на измененията на климата проучванията относно измененията в климата се създава впечатлението, че само теории се разработват, а резултатите не водят до желания резултат. Всички необходими мерки трябва да бъдат предприяти, мерки, които не са бюрократични и са уместни. Трябва да се провери ефективността в селското стопанство. Трябва да има директива за защита на а, почвите, но не такава, каквато е в момента, защото тя е контрапродуктивна и не отговаря на целите. Някой друг иска ли да се изкаже по този доклад? Не? Добре. В такъв случай при обяснение на вод по доклад на господин Дорфман. Отново госпожа Магинес е на списъка. Надявам се, че всички са толкова впечатлени от посетителите. Е, толкова е необичайно, че толкова време имам е, да взема думата, е, но специално за мен това е много важно за като за стопанство и производство на храни, защото това показва как може земеделските производители да останат в райони, където условията са много трудни, защото именно те най-добре управляват пейзажа и въобще ландшафта и фактически има физически критерии, които се предлагат от комисията, те са прекалено ограничителни, ако трябва да бъдат прияти. Ние трябва да имаме предвид условията в почвата в Европейския съюз. В е, Ирландия, е, ако се прилагат тези критерии е, в района на Атлантика, може да възникнат проблеми за производителите, които работят в този район. И затова искам комисията да се съобрази с тези проблеми, когато се занимават с законодателство. Комисията е казала, че именно селените най-добре управляват управляват ландшафта и за това нека да им дадем възможност да оцелеят в тези райони. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, аплаузи, ръкопляскания. И сега пристъпваме към доклада на Вера Кастио за е, цифровия дневен ред на Европейския съюз. Госпожа Алфано единствения е пожелал да вземе думата. Заповядайте. Господин председателю, аз гласувах за резолюцията, свързана с цифровите технологии за Европа. Тази стратегия осигурява едно много, един много изгоден достъп на потребителите до широколентов интернет. Тази стратегия означава и до изграждане на свободното мнение, както и насърчаване на иновации и нови технологии. Широколентовата технология предоставя по-голяма свобода на информация. Искам да подчертая, че разпространението на интернет има две или три скорости, но в някои региони в Италия, Румъния, Гърция, има региони, които са много слабо развити в тази насока. Трябва да предоставим свобода на словото на всички наши граждани. Не трябва да изпадаме в положението на Индия или Тонго. Отпуска се 800 милиона евро, които са предвидени за затваряне на е, дефицита в интернет пространството. Сегашната система не е достатъчна. всички граждани нямат достъп до тези технологии. По този начин се нарушава конкурентоспособността. Има ли други изказвания към доклада на Кастио. Така че имаме още малко време относно стратег на Европейския съюз за Латинска Америка. Господин Хигинс иска да вземе думата. Или поне така съм си отбелязал. Не, той не иска да вземе думата, така че давам думата на най-добрия ни оратор днес. Това е госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да кажа на нашите посетители, че обикновено искаме е, да всичко да става в тишина. Благодаря на господин Хигинс, че ми отстъпи своето място. Аз не подкрепих доклада Салафранка, защото съм много загрижен от решението да се започнат отново преговорите с Меркосур, страните от Меркосур и това за две страни. От две... Мисля, че преговори на това ниво са по-не благоприятни отколкото преговори в рамките на СТО. И има и други е, неща, има ценности, които там не се. Е, спазват. Още, става дума още веднъж за различните отрасли на селското стопанство, птицевътство, е, отглеждане на говеждо место и така нататък, е, където стандартите не се спазват и смятам, че това ще бъде в ущърп на нашите а, фармери. Сега още една точка, преди да дойде е, замест... вице-президента на Америка. Джо Мария Хогияс. Благодаря, господин председателю. Какво е общо благо? Това е нещото, което трябваше да дефинираме в рамките на италянската делегация и в член 10. Тук става въпрос за приватизиране на водните ресурси. Трябва да има една обща економика свързан с управлението на водите. Трябва да бъдат защитени интересите на а, тези, които са засегнати. Това е един много важен текст, защото той засяга и нашите ценности обществените блага не могат да бъдат приватизирани. Това въжи и за водата. През последните дни започнахме събиране на подписи с цел провеждане на референдум свързан с водата и получихме голяма подкрепа. Уважаеми колеги, току-що разбрах, че ще има леко закъснение от страна на